Pan poseł Tarabella mówi, że powinniśmy zaczynać. Господин Тарабела каза да почваме. Зачинаме. Хайде тогава да започваме. Продължаваме заседанието от вчера. Първо ще гласуваме. Затова вчера ви помолих да си донесете картите. Първо ще гласуваме е, за мерките за защита срещу вредители по растенията. препоръка за второ четене. А, дебатът а, вече се състоя. Приемането на този проект а, след приемането ще последва нов регламент за защита срещу вредителите по растенията. можем да приемем а, а, това предложение на второ четене още през, а, а, на второто заседание през октомври. Така че това е препоръка за второ четене. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Jeśli wszyscy już włożyli karty, tak? Rozumiem, że możemy spokojnie... Гласуваха ли всички? Krajno на гласуването. Препоръката е прият. Преминаваме на Следващата точка – инвестиции в работни места и растеж. Докладчика е госпожа Данчила. Това е доклад по собствена инициатива. Водещата комисия, Комисията за регионално развитие. Мисля, че госпожа Данчила иска да ни каже още няколко думи за становището и за измененията. Госпожо Дънчева, ако искате, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици, на всички колеги, които представиха своите изменения. Благодаря и на секретарията, благодарение на който този доклад е успешен. Структурните фондове са изключително важен източник на финансиране за развитието на селските райони в множество държави членки. Благодаря на колегите, които допринесоха за финализирането на доклада. E, dziękujemy pani poseł, gratulować będziemy później. Благодаря, госпожо Данчева. След малко ще ви поздравим. Първо ще гласуваме. Изменение едно. За. За? Против? Отхвърля се. Компромис F. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисът е прият. Компромис А. Моля, гласувайте. Компромис А. Край на гласуването. Компромисът е прият изменение 13 и 14 на госпожа Гошевска и господин Козмик за. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. За Замекам гласуване. Край на гласуването. Става приемте, Przechodzimy до поправки 9. Кто е за? Поправка 9. Кто е за?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 Изменение 42. 42 за. Да, действително, изменение, изменение 40, защото 36 не беше прието. Сега изменение 42 за, против. Да проверим. Моля, косовете. За 42, край на гласуването. Приема се. Изменение 41 за. Приема се. Компромис С. Проверяваме 41. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Така, колеги, компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисът е прият. Изменение 43 за. Против. Отхвърля се. Изменение 45 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Изменение 57 за. Благодаря, приема се. Изменение 58 за. Против? Да проверим. Изменение 58. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И изменение 59 за. Благодаря, приема се. Изменение 60 за. Благодаря, приема се. 61 за. Против. Отхвърля се. 63 за. Приема се. 60 64 за, против. Шестдесет и пет. Приема се. Шестдесет и шест е, е отхвърлен в хладилника, така да се каже. и шест отхвърля се. 68. За. Против. Отхвърля се. 70 за. Приема се. 71 за. Против? Приема се. Да проверим. Господин Дес а, гласува за. Но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. 72 за. Приема се. 73 за. Против. Отхвърля се. 74 за. Против. Отхвърля се компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Компромисът е прият. Минаваме на изменение 88 за. Против? Да проверим. 88. Проверяваме. Господин Декастро не си вдигна ръката. 88. Проверяваме. Моля, гласувайте. 88. Край на гласуването. Приема се. 92. За. Приема се. 93. За. Приема се. Деведесет и седем. Заедно с сто и едно. За? Против? Отхвърля се. 98 за. Против. Отхвърля се. Да проверим. Господин Агнио, моля да гласуваме неговото измерение. Моля, гласувайте. Трай на гласуването. Отхвърля се. 99. За. Против. Отхвърля се. Изменение 100. За. Против. Отхвърля се. Изменение Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24 за, против Отхвърля се. 112 за. Против. Отхвърля се. 109 за. Приема се. 110 за. Против. Приема се. 111 за. Приема се. Така, госпожи и господа. Нека да гласуваме сега така измененото установище. Моля, гласувайте за целият текст на становището. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Становището е прието. Сега вече можем да поздравим госпожа Данчила. Поздравления! Искате ли да кажете нещо? Doar să le mulțumesc tuturor colegilor pentru... Много благодаря. Бих искала да благодаря и на всички колеги за техния глас и за съдействието им. Благодаря. И ние благодарим. Преминаваме към останалите точки в е, дневния ред. Както знаем, точка 13 за е, отговорна собственост и грижа за любопитните беше отложена. Минаваме на точка 14, представена от представител на комисията от Генерална дирекция Санте а, относно а, ендокринните нарушители. Темата е много интересна. А, общественото мнение също се интересува от нея. А, и за това бихме искали да получим от страна на Европейската комисия малко повече информация по тази тема. Комисия Енви. Знаете, че Комисията по околната среда също много се занимава с тази тема. Тя обаче е важна и за нас, защото става дума за здравето на населението. И за това сега ще дам думата на представителката на комисията, а нея няма още. Най-вероятно от комисията са предположили, че ще гласуваме по-дълго. В такъв случай да преминем тогава към африканската чума по свинете. Това също е много важна тема. Генерална дирекция Санте а, също би трябвало да изпрати представители. Те тук ли са вече? Няма ги. такъв случай нека да а, приемем решенията на координаторите. Разполагате с документите, получихте ги по електронен път, а, нямаше възражение, така че препоръките бяха са Ще направим сега една кратка почивка за кафе. Щях да нарека техническа почивка, но не знам дали почивката за кафе е техническа и след това продължаваме. Е, Ако няма други предложения от ваша страна. Да, ще ви помоля да ме извините, защото явно гласувах твърде бързо. Е, Господин Тарабела непрекъснато ме изненадва. Много съм му благодарен. Не знам как да му се отблагодаря. Никога няма да го забравя, ще си спомням за него и когато вече не съм депутат. Добре, госпожи и господа. Вината е моя, много бързо водих гласуването. Съжалявам. Сант, Санте не са виновни, вината е изцяло моя.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

Wznawiamy obrady. E, przechodzimy do punktu. Започваме, т.е. продължаваме работата. Стигнахме до темата за ендокринните нарушители. Имаме представител на генерална дирекция Санте можем направо да му даваме думата. Той ще ни информира за проблема, който много ни интересува. Имаме представителка на комисията. Заповядайте, уважаема госпожа. Yeah, good morning, everybody, and uh, thank you very much for taking the time and inviting us uh, for the... Благодаря ви много, господин председател. Благодаря за поканата uh, да uh, говорим по важната тема за ендокрините нарушители. Както със сигурност знаете, uh, комисията изпълни своя ангажимент преди лятната вакансия през 2015 година – проекта документ с описание на научните критерии за ендокринни нарушители в основата на законодателството за препаратите за растителна защита и от друга страна за биоцидите. През юни беше прието съобщението за ендокринните нарушители, което беше придружено от задълбочена оценка на въздействието – Два проекта за законодателни актове бяха също предложени с научните критерии за ендокринните нарушители. Един проект за делегиран акт към регламента за биоцидите и регламент на комисията за продуктите за растителна защита. По процедурата ПРАК. Всички тези документи, целият пакет е, беше публикуван на официалната страница в интернет на комисията с идеята да се осигури максимална прозрачност на всички документи. Те бяха публикувани на едно и също място. За критериите е важно да се знае, че преди всичко те са едни и същи за препаратите за защита, растителна защита и за биоцидите – защото комисията сметна, че когато трябва да се гарантират високите стандарти за опазване на е, човешкото здраве и околната среда, няма никакво значение дали говорим за препарати за растителна защита или биоциди. Те трябва да са едни и същи. И да се гарантира е, висока степен на е, защита на здравето и на околната среда. Тези стандарти се отстояват и в двете законодателни предложения. Как е разработен проекта за научните критерии? Налице са три елемента на основата на усъвремененото определение на СЗО за ендокринните нарушители. Тези елементи са следните. Първо, има ли страничен ефект? при досега с нарушителя, ние можем да докажем причинно-следствена връзка между действието на ендокриния нарушител и неблагоприятното въздействие, за да бъде изпълнен този критерий. Това е в съответствие с стандартите на СЗО. Втория елемент е, е да бъде определена опасността. Всички научни данни трябва да бъдат взети предвид, включително е, данни от е, животни, инвитро, и освен ако не бъде изрично доказано друго, въздействието върху тях се смята, че е същото, както и върху хората. Това е подходът. Дискусията след публикуването на критериите имаше обвинения, че критериите се отнасят само до известните ефекти е, за човешкото здраве, без да се следва принципа на предпазливост но а, тази критика е необоснована, като имаме предвид как са разработени критериите. Освен това, комисията предлага да бъде изменена една конкретна точка в а, приложението към регламента за препаратите за растителна защита, за да бъдат отчетени най-новите научни знания. Ние имаме мандат за това а, по силата на същия регламент – и изменението се отнася до дерогациите, действащи в рамките на нормативната уредба, след като едно вещество бъде определено като ендокринен нарушител. Изменението, което предлагаме, да се замени изключението за дерогация а, на основата на експозиция с дерогация на основата на риск. Мисля, че това по-добре отразява постиженията на науката до този момент и дава възможност за хармонизирано прилагане на критериите и в двата законодателни акта. Тази концепция, която сега въвеждаме за препаратите за растителна защита, а именно пренебрежим риск при експозиция, фигурира в регламента за биоцидите и фактически се уеднаквява регламента за растителната защита с този за биоцидите. Вярно е, че е, регламентът за биоцидите беше прият е, след е, приемането на регламента за препаратите за растителна защита и затова той отразява актуалното състояние на научните познания. Иначе казано, по-строго научни са критериите, които предлагаме – от тези, които действат в момента. Сега има междинни неокончателни критерии за оценка на ендокрините нарушители, а тези междинни критерии понякога дават а, фалшиво положителни резултати, а, а понякога пък не могат а, да доведат до установяването на ендокринен нарушител. С други думи, не отговарят на целта сегашните критерии. Те трябва да бъдат усъвременени в светлината на науката, за да могат да бъдат точно определени онези тези вещества, които са действително ендокринни нарушители. Междинните критерии, е, които бяха обсъдени по време на публичните консултации, не се подкрепят от нито една държава членка или заинтересована страна. И от тази гледна точка – няма смисъл сегашните междинни или е, временни критерии да е, бъдат поддържани. Трябва да се променят критериите, да се прилагат новите критерии, колкото е възможно по-скоро. Също така трябва да се отбележи, че това е една от причините е, да не предлагаме преходен период за прилагането на новите текстове. И по-конкретно за сценариите, разгледани в оценката на въздействието, комисията не предлага концепция по категории вещества, които евентуално биха могли да бъдат определени като ендокринни нарушители. Не бива да забравяме, че в нормативната уредба, която действа в момента, няма регулаторни последици по категории, за това е безсмислено е, да се е, дава определение е, на вещества, които евентуално биха могли да бъдат ендокринни нарушители. Необходимо е да имаме критерии за окончателно определение, което да бъде прилагано във всички случаи. В научните критерии не се предвижда понятието сила на въздействието, защото критериите не са основани на това доколко силно е въздействието на един ендокринен нарушител или не. Това не е научен показател и през април 2016 година на една експертна среща се стигна до този извод и поради това като критерии не включваме този показател. Двата проекта за законодателни актове ще бъдат прияти съгласно предвидената процедура. Единият е делегиран, другият е регламент на комисията. За това, що се отнася до делегирания акт, след обсъждането с държавите членки и техните експерти, комисията ще приеме а, този делегиран акт, а парламентът а, и съветът ще упражнят своите контролни правомощия, докато регламента за а, комисията на регламента на комисията за биоцидите ще бъде разгледан от ресорната комисия, след това ще се приеме. В рамките на Световната търговска организация има нов механизъм за получаване на обратна връзка, с който също се съобразяваме. Процесът на вземане на решения вече е задействан, обсъждат се двата проекта на съответните форуми през юни, на 21 септември бяха проведени обсъждания – Помолихме делегациите да изпратят своите коментари в писмена форма. В момента ги анализираме и смятаме на следващата среща с делегациите на държавите членки до края на годината да можем да представим един актуализиран текст на основата на подадените от държавите членки коментари. Ние придаваме много голямо значение на новите научни критерии – Както вече казах, една от причините сегашните временни е, критерии не служат на целта, за която са въведени и за това критериите ни трябват в максимално съкратени срокове. Това са и първите е, стъпки към разработването на е, научно ръководство за прилагането на критериите – заедно с Европейската агенция по химическите средства, както и Европейският орган за безопасността на храните, ще се работи по този документ, защото те при оценката на биоцидите и на препаратите за растителна защита ще трябва да прилагат научните критерии. В заключение искам да кажа, че много разчитаме на подкрепата на парламента за влизането в сила на новите критерии без забава. По такъв начин решението по най-новите научни данни ще може да бъде взето с цел да се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и на околната среда. Ние сме убедени, че предложените критерии се основават на най-добрите налични научни данни – и искам да подчертая, че за пръв път, доколкото ни е известно, критериите на основата на научни данни за ендокрините нарушители се въвеждат в регулаторен нормативен акт. Това е за пръв път в света. Ние не бива да допускаме забавяне в тази област, в която имаме водещи позиции. Благодаря ви за вниманието. Bardzo dziękuję. Много ви благодаря. Господин Хойтама по, поиска думата. Благодаря. Дебатът и в парламента, и извън парламента, като че ли се води не толкова по критериите, които не са много ясни по предложението. По-скоро това е битка между Европейската комисия и Европейския парламент. Тъй като Европейската комисия в този случай, съгласно правната служба, превишава мандата си. Ето защо ще попитам комисията дали това е така и също какво прави съвета. Какво е тяхното становище? Съгласни ли с правната служба на Европейския парламент, а именно, че сте превишили мандата си? Или, ако това не е така, ще съставите ли официален документ, в който да изразите позицията си, че направеното отговаря на вашия мандат. Освен това, има доста резерви по самото предложение, меко казано. Искам да попитам обаче, ако отхвърлим предложението, какво ще се случи след това? Може би ще трябва да прилагаме междините критерии, които са още по-лоши от вашите. добре е изобщо да е по-ясно за какво точно става дума в предложението. Колегата Мюлер. Аз също ще продължа с няколко кратки забележки. Знаем колко е трудно да се намери дефиниция за понятието еднокринни нарушители. Пред нас сега са два законодателни акта, които имат отношение към селското стопанство е, и аз от тази гледна точка е, трябва да кажа, че а, а, продуктите, които се използват в момента, трябва да могат да продължат да се използват и за в бъдеще. Но аз съм скептик по отношение на добрата оценка на риска. Ако тази добра оценка на риска залегне в дефиницията, не знам, според мен това няма място в никаква дефиниция. И ако разглеждаме не само тези два акта, а и останалите актове, които са засегнати, рамковата директива за водите, директивата за козметичните е, продукти и така нататък, ще видим, че дефиницията трябва да е валидна за всички тези актове. И за мен въпросът е къде да направим оценка на риска, къде да я включим, а, и смятате ли, че а, а, възоснова на дефиницията, която предлагате, няма да загубим а, някои препарати за растителна защита, които се използват а, в селското стопанство? Наша задача е да продължим да се занимаваме с селско стопанство и да използваме препарати за растителна защита, когато това е необходимо. Много са неизяснените въпроси. Надявам се да напредваме по тяхното изясняване. и ще прилагаме критериите на Световната търговска организация. Благодаря ви. Господин Агния. Благодаря, господин председател. Европейския съюз тук се опитва е, поради някакви неясни и неопределени причини да извади от пазара определени продукти заради еднокринните нарушители, като не е доказан точно техния ефект. Вземете соята, месото, млякото, естрогените в детелината, в бирата, в брюкселското зеле, в кафето, в парацетамола. Списъкът е безкраен, наистина. Ще е много трудно да се види кои от тези нарушители са всъщност проблематични. Всичко това са разни слухове и празни приказки, защото тези нарушители не водят до мъжка импотентност или рак на гърдата при жените чуваме едни и същи съмнителни аргументи, които ни се представят за неоспорима истина. Например, аз искам да попитам доколко е доказан ефекта върху заболявания като астмата. Ние знаем, че бензилпарабена, например, е нарушител който обаче има толкова слабо въздействие, колкото хапването на дете, докато контрацептивите за жените са много по-вредни. Но въпреки това не виждаме след това, когато забремене, децата им да показват някакви странични ефекти заради контрацептивите. Има естествени продукти в медицината, те се използват и в органичното биоземеделие. Разликата е, че в някои случаи ние синтезираме продукти, от които наистина имаме нужда. Но постигнатото като чили сега ще се разруши може да се разгледа всяка област на човешка дейност и да се каже, че тези продукти са лоши, но ние имаме нужда от тях. Ние трябва да произвеждаме страни. Съжалява, Марти, но ние не можем да изхраним света чрез биоземеделие. Госпожа Хезелкамп. Е, dank u wel, voorzitter. Ehm, ja, ik ben een beetje... Благодаря, господин председател. Аз съм малко объркана, тъй като миналия юни имаше остри критики към това предложение на комисията и желанието й да регулира нарушителите на функциите на еднокринната система. Всъщност, Индустрията не беше толкова недоволна обаче, но еколозите бяха много обезпокоени. Три години след това комисията отново излиза с предложение, като се позовава и на решението на Съда на Европейския съюз. И ясно е, че сегашното предложение вече не се основава единствено на риска. Разглежда се и разграничението между риск и опасност. Но тук трябва да обмислим как ще коригираме списъка с оглед на вредното въздействие върху здравето на човека. В крайна сметка ние трябва да мислим и за това, което улеснява напредъка на нашите технологии. Като чили комисията отслабва всъщност позициите от предходни предложения – аз също така не разбрах всичко в изложението на комисията, но се надявам да проуча писмения текст. И за това и ви моля да изпратите този писмен текст с предложението на комисията. Когато разполагаме с него, ще е много по-лесно да разговаряме. Колегата Дес. Ja, благодаря, господин председател. Благодаря за информацията. а, като засегнат, лично засегнат от такъв вид заболявания, много се интересувам от тази тема. Но страните с най-ниска продължителност на живот а, а, а, сред страните е и Швейцария. Там заболялите от рак са и сред най-многото. Германските жени между 60 и 64 години а, от 10 400 боледуват а, от а, рак steigt auch die Krebsrate. Es hat То с на, напредване на възрастта се увеличават и случаите на рак. Какво ни говори е, това? Че това заболяване е свързано най-вече е, с възрастта. Селските стопани са най-изложени на препарати за растителна защита, а заболелите от рак са тях са под средната стоеност за е, Германия. когато аз работя с препарати за растителна защита, вдишвам голяма част от е, частиците. Въпреки това заболяване от, от рак са по-малко от е, средното за Германия. Така че не бих казал, че е, препаратите за растителна защита трябва да се забранят, защото в такъв случай трябва да забраним и пластмасовите бутилки, тъй като не знаем дали в тях не се съдържат някакви ендокринни нарушители. Така че не можем да забраним всички препарати за растителна защита. Ако го направим, е, ще се погрежим за това глада по света да се разпространи, да нарасне. Затова трябва да помислим какво наистина е необходимо и пътя по който е тръгнала комисията, мисля, че е грешен. Колегата Санова. Bueno, pues a mí este debate me parece... Аз трябва да кажа, че това е много важен дебат, защото аз се занимавам с земеделие и мисля, че здравето е на първо място. За човек, който работи в земеделието, е особено съществено храната, която произвеждаме, храната, която купуват хората, да бъде безопасна и добра. Затова и принципа за предпазване и превенция трябва да е на първо място. Но не би трябвало големите предприятия да ни мамят. Наистина е необходимо да се сложи край на несигурността това е несигурност, предизвикана от всички тези продукти на пазара. Би трябвало да проведем един широк дебат и да поставим индустрията на мястото и така, че на първо място да мисли за това как да се избегнат вредните продукти, защото в много случаи данните се фалшифицират. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. За това ще я дам веднага на представителя на комисията. Надявам се да чуем отговор на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря и за направените коментари, както и отправените въпроси. Първо нека отговоря за правната издържаност на предложението. Ще бъда ясна. Правната служба на Европейския парламент разглежда законосъобразността на дерогацията, промяната на естеството на тази дерогация, дали тя ще се основава на опасността или на експозицията. Но иначе мандатът ни не се оспорва. Разбира се, ние имаме своето становище и мога да ви уверя, че много внимателно сме разгледали законосъобразността на нашето предложение преди да продължим напред. Попитахте и за позицията на съвета, тя още не ни е известна, тъй като не сме навлязли в следващия етап на контрол от страна на съвета и съответно разискванията в държавите членки в необходимия формат. Комисията по множество причини смята, че Направените промени в приложението са напълно издържани от правна гледна точка – защото тук се прави разликата между е- елементите от съществено значение. И не, самата аз не съм юрист, но мога да дам примери и с други промени, уредени в приложението, или в съображението. Те не са били оспорвани. Що се отнася до делегирания акт и несъществените елементи. На второ място промените по конкретното приложение – Те се правят въз основа на постигнатия научен и технически напредък. С други думи, комисията много внимателно е разгледала законосъобразността на предложението, както и на направените промени за дерогацията. Комисията, освен това, се опитва да представи предложението си в една по-разбираема форма. Някои от вас казаха, че това предложение не се харесва, че има много критики към него. Мисля, че и тук трябва да внимаваме с заключенията. Ние не получихме съществени критики по самото предложение да се водим от дефиницията на СЗО като научен критерий. Може да няма 100% съгласие, но принципно има съгласие по този въпрос. Ние сме работили с НПО, с представители на земеделието и еколозите. Понякога се задава въпроса дали не бива да имат допълнителни подкатегории. Аз обясних, защо не сме го направили. Така или иначе, подбора на критерии не се оспорва. Имаше също така забележки, съгласно които следват ли се тези критерии, ще трябва да извадим от обращение множество продукти. Ние сме били особено внимателни в прегледа на продуктите, опитваме се да направим предварително изчисление, за да видим какъв е обема продукти, засегнати от новите критерии. Те следват от определението на СЗО. Трябва, разбира се, да кажа, че сега ние сме на етап скрининг, което не означава задълбочена оценка. Ние сме на този етап, тъй като все още не разполагахме с всички необходими данни. Тук работим с външен изпълнител. Разглеждат се 600 активни вещества, от които 26, съгласно външния изпълнител, отговарят на новия критерий за активно вещество. Тази информация може да се намери на веб страницата ни. Освен това, възложихме оценка на въздействието, за да видим какво ще е отражението върху земеделските стопани. Заключението е, че разбира се, такова отражение ще има, но е много важно да се защити човешкото здраве. То би трябвало да има приоритет. Е, вие споменахте и естествено съществуващите нарушители на еднокринната система. Това е така. Те съществуват в растенията, например. Но в своето предложение ние сме се водили от научните критерии, не смятаме да предприемаме действие в това отношение. Нека да ви напомня какво е основното в определението – на първо място се проверява доколко има вреден ефект. Ние не искаме да се занимаваме с веществата, които не водят до такъв ефект. Знаете, че в миналото са се ползвали вещества, които са нарушавали съществено еднокринната система, например ДДТ – Вземете и изтъняването на черупката на яйцата на морските птици. Това беше едно очевидно последствие от нарушителя в този случай. но, както казах, трябва да се докаже вреден ефект, както и причинно-следствена връзка От друга страна, и това мисля, че е важно съображение, ако има такива вредни вещества, ние трябва да предприемем действие, когато се докаже техния ефект. А по приложението на самата дерогация е, трябва да се има предвид и пренебрежимия риск от експозиция – Ако експозицията се докаже, тези вещества не могат да продължават да се предоставят на пазара. Наистина множество продукти ще бъдат засегнати, но принципът за предпазливост е в основата на нашите законодателни норми. Със сигурност ще продължим да работим по този начин. Имаше и въпрос защо се използва делегиран акт. Отговорът е в самото обяснение за тези инструменти и тяхното използване въз основа на научните критерии. Текстът от 15 юни на Европейската комисия може лесно да се намери и е част от пакета, предоставен на Европейския парламент, заедно с оценката на въздействието, съобщението на комисията. Всичко това е обществено достъпно. И накрая връзката с други законодателни норми на общността. Нарушителите на функциите на еднокринната система не бяха единствените разгледани. Разгледахме и биоцидите. Комисията ще изпълни своите законодателни задължения. Ще видим каква е връзката с нормите за козметиката, както и РИЧ. Тук очакваме да се приложи хоризонталния подход спрямо голяма група от стоки. Съгласно структурата на нашата система, ние трябваше да направим предложение и за биоцидите, както и, раст... и продуктите за растителна защита. Ето защо започнахме от тях. Бихме искали също така да подчертаем, че принципно всички са съгласни, дефиницията на СЗО е много полезна. Не мисля, че самата дефиниция подлежи на критика. А тези, които желаят да се запознаят с оценката на въздействието, ще видя, че междините критерии не могат да бъдат прилагани. Те водят до фалшиви позитиви и от тук загуба на продукти поради грешните причини. Същевременно не се улавят всички нарушители на еднокринната система – Е, сега ние разчитаме на едни много по-напредничави научни критерии. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега а, а, е предвиден още един тур за въпроси. Първо господин Еньо. А, другите искам да ги помоля, ако искат да вземат думата, да я вземат. Благодаря ви за тази втора възможност, която ми давате. Комисията спомена ДДТ. Това е интересно по две причини. Първо, когато беше забранен ДДТ, много а, африкански деца се разболяха от малария. Очевидно беше постигнат а, балансиран някакъв баланс между живота на децата и дивата природа. Но при забраната на ДДТ се появява още един проблем. Противозачатъчните средства, приемани орално, водят до феминизация на рибите при заустването на отпадните води в водоемите ако ще се забрани ДДТ, добре, значи трябва да се забранят е, и е, противозачатъчните таблетки, които се приемат орално. Благодаря, господин председател. много се изкушавам да отговоря на господин Агню, но ще се въздържа. Много ме тревожат сроковете. На коя дата ще можем да разчитаме, че имаме акт, който е в сила? Благодаря. Не виждам други желаящи да зададат въпроси или да се изкажат, затова давам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря. Започвам в обратен ред. Текстът е, прият от комисията, вече е на разположение в контекста на процедурата продължаваме експертните обсъждания на делегирания акт за биоцидите с делегациите от държавите членки, защото това е делегиран акт за изпълнение на регламента – възнамеряваме да направим преглед, за да внесем повече яснота. Искаме да изчистим всякаква неяснота, нееднозначност по отношение на подхода ни. Експертите на парламента също участват в заседанията, на които се обсъждат делегираните актове, така че те са запознати с хода на дискусиите. За сроковете мога да кажа, че ще имаме още един кръг срещи на основата на актуализирания текст до края на годината – според мен няма да е възможно тази година да се гласува текстът. Но това е прогноза, която зависи от а, е, други фактори и се надяваме от комисията в началото на следващата година да имаме акта за изпълнение, ако и двата успоредно бъдат прияти, надяваме се това да бъде в началото на следващата година. И две бележки по ДДТ. ДДТ е отдавна забранен препарат поради очевидните му странични ефекти. Когато говорим за законодателството за биоцидите и за препаратите за растителна защита, там са предвидени норми, според които ако трябва да се води борба срещу живото застрашаващи заболявания е, или тежки заболявания по растенията, то тогава е възможно да се предвидят изключения. Въздействието на фармацевтични средства върху околната среда, включително и на вещества, които е, въздействат върху ендокринната система, това се обсъжда в връзка с рамковата директива за водите – като определени вещества се включва в списъка за наблюдение, но тук е, имаме друга тема. Това е, е влиянието на фармацевтичните средства върху околната среда. Благодаря. Благодаря. Ня, няма вече въпроси и желащи да се изкажат. Следователно, приключваме дебата по тази точка. Ще продължим да обменяме информация, а сега минаваме на следващата точка от дневния ред, която отново е представена на комисията относно африканската чума по свинете. Знаете, че тази болест е смъртоносна в повечето случаи. Няма други видове, които да са засегнати, освен свинете. Африканската чума по свинете в миналото беше разглеждана като екзотична, ендемична болест. В момента обаче имаме проблем а, в Европа. ситуацията, която имаме в момента обаче, настъпи въпреки всички мерки. Има епидемия в Польша и Балтийските държави. Епидемията се разпространява, най-общо казано, от дивите свине – пристигащи от изток. Сега обаче ще получим точна и подробна информация от представителя на комисия. на презентация. Як били че Państwo готови? Сега ще изчакаме да се зареди презентацията. Когато сте готов, може да започвате. Thank you very much for offering the Commission to explain the situation and the policies. Много ви благодаря, че имаме тази възможност да обясним каква е нашата политика за ограничаване на тази екзотична болест. Е, е, дълга ми е презентацията, но е, мисля, че е добре иллюстрирана африканската чума по свинете присъства а, като заболяване в Европейския съюз и а, в предишни периоди, но успешно успяхме да овладеем различни огнища в Европейския съюз. Затова знаем, че разполагаме с ефикасен подход за ограничаване на заболяването. Какви са последните събития? Ето виждате една поредица карти, от които е ясно какво е разпространението. Това е болест по свинете, без а, да засяга а, хората. Чисто заболяване по животните, което се движи от Африка към Европа през а, Кавказ. 2007 година беше разпространено заболяването до Грузия с кораб, пренасящ заразен материал. Виждате броя на засегнатите стопанства в Грузия 2007. Движението е на север, все по-на север, докато се разпространява широко в Руската федерация различни места 2011 година се поуспокои положението. 2013 обаче се разпространи още повече заболяването, навлезе в още една страна, Беларус. Виждате пейзажа през 2014 година, когато вече беше засегнат и Европейския съюз. Ето как се разпространява епидемията според руснаците. Те твърдя, че ето а, така а, би се разпространила а, болестта. Това е една руска презентация от 2013 година. Очевидно положението не е такова. В североизточната част на Европейския съюз ситуацията ето такава. 2014 година навлиза заболяването. През цялата година се движи неизменно през границите на нашите съседи. Беларус и Руската федерация. Жълтите точки а, са заболяванията по дивите свине, а зелените е, звезди са огнища в а, свинеферми. През 2015 година положението леко се влуши, все пак а, е, бяха ограничени а, огнищата по брой. Продължава да е така. 2016 година ето ви актуалната карта. Обсегът не се разширява, но огнищата се умножават по брой в рамките на една и съща територия. Ние провеждаме наблюдение и имаме два случая на заболели домашни свине. Ето вижте по-голямата карта засегнатата територия е много малка в сравнение с засегнатата през 2007 2014 година. Ето как се развива болестта през последните две години 2015-2016. Болестта се разпространява още повече в Русия и в Украина. Червените и зелените точки а, показват заболявания по дивите свине и съответно по домашните. Ето още една карта, която показва какво е положението с африканската чума по свинете в региона в момента. Особено много ни тревожи положението в северната част на Руската федерация. Там имаме едно групиране на огнища, което означава активно разпространение на вируса, както и по южния фланг на Украина до Молдова. Положението е тежко и застрашаващо. Молдова беше засегната от страната неодавна и като съседна на Европейския съюз причинява безпокойство във връзка с капацитета да бъде ограничена е, и поставена под контрол е, болестта. Е, в батилските държави в Польша успяваме да поставим под контрол заболяването, но сега възниква нова опасност от юг през Молдова. Няколко думи за нашата политика. Какви са инструментите, които прилагаме в Европейския съюз? Имаме редица инструменти. Ще направя един кратък преглед. Първо, имаме изцяло хармонизирано ветеринарно законодателство и по-конкретно за контрол на заболяванията по животните. Имаме директива на съвета в тази област и там се съдържат норми за борба с болестта. Основните елементи са плановете за извънредни ситуации, които държавите членки са длъжни да имат и те предвиждат бързо развръщане на всички необходими мерки и средства. И принципа на регионализация е втория съществен елемент, на който ще се спра малко по-късно. Ние разделяме територията на две части, засегнатата, която смятаме, че е заразена, и а, територия, а, която не е засегната от а, заболяването. Ще видите, че Польша ясно е разграничена на две обособени части – Една а, част е засегната от заболяването, там има ограничения, но голямата част от територията на Полша продължава да се смята за свободна от африканската чума по свинете. Имаме референтна лаборатория. която използва определените диагностични комплекти и средства – финансираме е, мерките за контрол, мерките за изкореняването на заболяването също. Те се нуждаят от е, е, финансови средства. Ние правим финансови проверки, за да видим дали мерките по места съответстват на законодателството. Имаме екипи за реагиране при извънредни ситуации, които имат готовност да бъдат изпратени в застрашените страни, главно в Европейския съюз, но също и в трети страни. Имаме и други инструменти, които ни помагат да се борим с това заболяване и други, а именно обучение, информиране. Имаме и научни консултации, Използваме приложните научни знания за борба с заболяването. Националните органи ни помагат много с предоставянето на научни данни и консултации. Работим с съседите ни на изток, главно Русия и Украина, с другите по-малко. Това е общата рамка, която ни помага да работим с ФАО, с Международната, извинете, Световната организация по здравеопазване на животните. Реализираме научни проекти, за да се разработят нови инструменти за борба с заболяването. Както виждате, имаме комплексна политика, тя е добре известна. Ако възникне огнище, е, съвсем ясно е, е според законодателството как трябва да действаме. Определяме е, два периметъра с радиус 3 км и 10 км. Колкото е възможно по-бързо се изкоренява болестта чрез умъртвяване на заболелите животни. Така заболяването може да се изкорени за няколко месеца. прилагаме и регионализация, както вече казах. Този принцип е общо прият за контрол на заболяванията по животните. Така се обособяват зони. Замърсена зона, в която има случаи на заболели животни и чиста зона, в която не се наблюдават огнища или отделни заболявания. Светло-сивите зони са чисти, а с розово, червено и синьо са обозначени зоните с различна степен на засегнатост от заболяването, според риска, червените зони положението е тежко, в обозначените с розово средно, а в обозначените с синьо сравнително добро, все пак има заболявания когато зоните са маркирани с червено, това означава, че заболяването се разпространява и по домашните е, свине и по дивите свине. Е, в е, розовите, само по дивите свине, в сините нямаме сигурни данни, че са чисти и в същото време няма епидемия. Малка част от Полша, както виждате, е маркирана, значителна част от Литва, голяма част от Латвия, огромна част от Естония. За съжаление, последните две страни нямат чисти зони. Ако погледнем по едър мащаб картата, ще видим, че в сравнение с територията на Европейския съюз като цяло засегнатите райони не са толкова големи. Същото се отнася и до относителния дял на районите, в които се произвежда свинско месо. Доста успешно работим в тази посока. Правим всичко възможно да установим източниците на болестта. Трудно е да се четат тези числа, но в тази таблица ние показваме, че дори и сред дивите свине над 100 000 животни са изследвани, което означава, че се отстрелват, вземат се проби за лабораторен анализ. Това струва значителни финансови средства – политиката ни е да се съфинансират допустимите мерки за наблюдение. Наблюдението цели да установи къде е разпространено заболяването, като се вземат проби от домашни свине и от диви свине. Още веднъж повтарям, че африканската чума засяга само свинете провеждаме дезинфекция, осигуряваме препарати и техника, които също струват пари. Колкото и далеч да сме от Африка, трябва да кажа, че африканската чума по свинете стигна сега до територии, които никога преди това не са били засегнати. За това и за ветеринарните лекари тази болест не е така добре позната. И за да се предотврати разпространението, е необходимо заболелите прасета да се ликвидират, те се омъртвяват и унищожават При а, ниска биосигурност на стопанствата а, се извършва такова прочистване а, на а, поголовието. Имаме дирекция Одит и анализ. Те извършват а, проверки и инспекции за да преценят дали се справяме добре или не. Очевидно, засегнатите държави членки се справят доста добре, работят ефективно за своевременно откриване на заболелите животни и предприемане на необходимите мерки. Както виждате, е, руската прогноза не се е сбъдна. Германия не е засегната от епидемията, колкото и това да вещаеше руската прогноза. Ограничена е, е територията, защото прилагаме много строги мерки за движението на животни. При... Препоръките са да се засили е, биосигурността, да се ограничи движението на животни и да се осигурят необходимите средства. Ние сътрудничим на международно равнище и прилагаме регионалния подход, за да се борим срещу това заболяване, което има трансграничен характер. Освен това, ние имаме и орган, който работи със Световната организация. Това е по наша инициатива. Срещаме се, обсъждаме и наблюдаваме изпълнението. Разчитаме и на експертите, които могат да отидат на място, нещо, което е много успешно. Така получаваме информация от първа ръка. Уверявам ви, че съседните на нас държави сътрудничат все по-добре през последните месеци. Важно е препоръките, разбира се, да доведат до действие. Някои от тези препоръки са трудни за изпълнение. Но ние се справяме добре. Така или иначе има проблеми, даваме си сметка, защо защото е важно как ще се справим с умъртвените животни. Има още нещо, което е много важно – забраната за храненето на свинете с хранителни отпадъци. Това наистина е свързано с опасности за здравето. Това е водещ принцип. Има още една опасност. The cadavers of the wild boar that die in the forest труповете на дивите прасета, които умират в гората. Колкото по-бързо ние ги отстраним, толкова по-добре ще успеем да овладеем ситуацията. Защото знаем, че през зимата други животни ще се хранят от тези трупове и така заразата ще се разпространи. Това исках да обясня, но работата е трудна. Има и трудности на международната сцена, те са от търговско естество. Е, съседите ни налагат болезнена забрана на износа на свински продукти. Русия така и не предостави научни данни в обосновка на забраната. но ние смятаме, че съгласно международните стандарти забраната на износа на продукти от ЕС е необоснована. Има и изготвен доклад от групата в Световната търговска организация. Ние сме завели дело срещу Руската федерация – Руската федерация може да обжалва доклада на СТО. Та, както виждате, ние се борим не само с болестта, а и с търговските измерения. Но ние контролираме, тъй като знаем, че дивото прасе не мигрира. Освен това няма пряка връзка между броя диви прасета и остротата на заболяването. Много е важно, разбира се, тази болест да не стигне до фермата, защото тя се разпространява сред дивите животни, но е много важно да не влезе в стопанствата, защото тогава ще трябва да се приложат други мерки, и да овладеем болестта сред домашните прасета, нещо, което е съвсем различно и с много по-лоши последици. Знаем, че вируса не води до дългосрочен пренос на болестта от дивите прасета. Колкото и да е жестоко от ветеринарна гледна точка за нас е по-добре тази болест да убива бързо, отколкото е, животните да остават здрави, но да пренасят вируса. Знаем какво да направим с дивия глиган и го правим. Има различни варианти в зависимост от обстоятелствата. Понякога можем да подходим радикално, опитваме се да прекратим заразата сред дивата природа. Много бързо отстраняваме, например, труповете от гората, но въпросът е какво означава много бързо и как да стигнем до тези от тях, които са в гъсти гори, отдалечени места. Единственото, което можем да кажем е, че ние ще работим дългосрочно, за да се справим с проблема по един устойчив и постижим начин. Ние можем да намалим и популацията на дивите глигани, просто като не ги храним, защото в този случай много от тях ще измрат. Това е ясно, след като не намират храна. Освен това, можем по устойчив начин да намалим популацията и чрез отстрелването или убиването на женските екземпляри. Знаем, че тези мерки също биха довели до постепенно намаление на популацията и контрол на болестта. Обясних мерките, които предприемаме по-настоящем. В бъдеще ние ще продължим да се придържаме към Европейския принципите на Европейския орган за безопасност на храните. Това са научни принципи. Ще работим с съседите ни от изток. Дългосрочно ще управляваме популациите на диви глигани. Ще провеждаме и прецизно насочено отстрелване на женските екземпляри. Разбира се, ние искаме всичко това да се случи без да се нарушава драстично живота на популацията. Ще трябва да избегнем и изхраването на дивите глигани, нещо, което не се приема добре от ловците. Те предпочитат да хранят дивите животни, за да могат след това да ловуват по-добре. на тях не им харесват посланията на ветеринарите и медиците, но тук ще трябва да разчитаме на осведомителни кампании, партньорства и ще трябва да направим всичко по силите си, за да повлияем на поведението на ловците. Ще трябва и бързо да преместваме труповете на умрелите животни. Много е важно да можем безопасно да ги обезвреждаме и да ги преместваме точно в такива точки. Има и още един човешки фактор, защото дивия глиган е предизвикателство, но човека може да го образоваш. Затова използваме осведомителни кампании, използваме и моркова и пръчката. Има задължителни действия, но знаем, че не всички земеделски стопани обичат да убиват животни, които не едат. Затова и понякога ги задължаваме. От гледна точка на биосигурността, земеделските стопани трябва да разберат, че има забранени практики, когато се опитваш да се пребориш с африканската чума по свинете. Работи се и с ловците. Най-трудно е, когато земеделският стопанин е и ловец и се стига до конфликт на интереси. Дали да се грижа за дивите животни, за да мога да ги ловувам през зимата и да се радвам после на сбирки с приятели или да следвам правилата. Това е дилемата. И е трудно да стигна до решение – те не знаят дали да защитават преседата или да голяят с приятели в неделя. Ние искаме да бъдем гъвкави, да преразглеждаме правилата си, когато е необходимо и колкото пъти е необходимо. При регионализацията сме готови да правим всякакви промени – увеличаване на ограничителната зона или намаление на тази зона при изчезване на риска. Освен това, имаме и стратегия на излизане от тези рестрикции, които са много болезнени за производителите. Готови сме да разгледаме и други варианти в името на устойчивостта, за да облегчим живота на производителите. Ние сме новатори и наистина сме максимално гъвкави с ветеринарните принципи, но е много важно да се подсили надзора, за да се справим с заболяването. Това е и ключа към защитата и на производството на свинско в Европа. За сега са засегнати Полша, Латвия, Литва, за жалост повечето от Естония, но голяма част от Европейския съюз все още не е заплашена. Изкореняването или намаляването на популациите от диви свине обаче няма да изкорени болестта. Дори да има много малка популация от диви свине, тази болест няма да изчезне. Вирусът си остава в труповете в гората. И това послание не се харесва много, особено на държавите съседи. Имаме и е, вътрешното предизвикателство със свинското месо. Е, знаем, че болестта обира убива бързо, като високопатогените грипове. Необходимо е да се прави пасивно наблюдение. С други думи, хората да ни осведомяват, когато свинете са заболели. Има около 3% обаче, които няма да видим, затова трябва непрекъснато да подобряваме биосигурността. Много ви благодаря и ако ми дадете още 2-3 минутки, ще ви покажа едно друго заболяване, ново предизвикателство, но би трябвало да се запознаете и с него. За съжаление, картата няма как да се покаже на слайда. Това е Болестта лампи. Нещо, което навлезе на наша територия през Турция и съседните страни. Отразява се на Балканите. И в държави членки на ЕС и извън, особено в Гърция, България, Черна гора, Косово, Бирм, е, за щастие Лъмпи спря до границите на Хърватия и северната част на България, Румъния, Унгария и Хърватия в момента няма такива случаи заради интензивните усилия на ветеринарите там. Те извършиха масивни вакцинации това е екзотично заболяване, което преди никога не е било забелязвано в Европейския съюз. Много неприятно, това е модуларния дерматит, но ние разполагаме с вакцина и има и европейски средства. България, Харватия, Гърция, които са буфера и защитават останалото от Европейския съюз, останалото пространство, могат да получат тази помощ, за да си останат защитени Черна гора, Бюрм, Сърбия, Косово, които за сега не са засегнати. Но, как Както вече казах, предизвикателството е в югоисточната част на Европейския съюз, а не в северната част. Разчитаме да се работи ефикасно в съответните страни. Благодаря. Много благодаря. Питания, дискусия, выповеди. Сега а, имаме време за въпроси и изказвания. Господин Рупе. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Благодаря, че включихте тази тема в дневния ред. В Литва и държава държави положението е много сериозно и не се подобрява. Действията, които са предприяти мерките за локализиране на проблема, а, са факт, но, но всички чакаме, чакаме болестта да изчезне. Тъжно е да се види, че мерките, които сме взели, ни помагат само да локализираме проблема, но а, не се борят с него, не водят до ликвидирането му. Ловците не убиват женските животни, за да спрат, за да ограничат разпространението на болестта, така че това, тази мерка не е сериозна. А, имаме си работа с много о, сериозен проблем, с много сериозно заболяване и всеки трябва да е длъжен да вземе мерки. Видяхме какво става а, а, в Польша, там ситуацията също се влушава. днес остана с впечатлението, че има леко подобрение в положението, но според мен това положение, е, това е измамно впечатление. През изминалата година в моя регион бяха убити 20 000 свине. За съжаление, причината за избухването на болестта и разпространението на болестта в нашия регион все още не е изяснена. Не е ясно как болестта стигна до нас чрез храната а, и чрез ухапвания от животни, комари или пък поради някаква друга причина. Факт е, че не знаем. Ние Просто не знаем а, защо а, заразата се разпространи. Неприятно и тъжно е, че Европейския съюз не успя да постигне е, споразумение с Русия и с Беларус. При нас в Европейския съюз правилата са строги, но в Беларус фермера. Е, в Беларус, който установи заболяване на своята ферма, взима мерки само в своята ферма. Е, и е възможно болестта да се разпространила чрез храната от Беларус. Преди около година научих нещо за ваксините и очаквах да кажете нещо по този въпрос. Все още не е ясно дали ще бъде произведена вакцина, но доколкото аз знам, е нямало обявена обществена поръчка за производството на такава. Така че какво ще стане за в бъдеще? И много фермери не могат да отглеждат свине за собствена а, употреба, а в, а, в Балтийски регион, в а, Латвия а, има много такива, такива фермери. А, при нас а, отглеждането на свине е сериозен сектор и ние имаме нужда от тази информация. Госпожа Мюллер. Уважаеми госпожи и господа, искам да благодаря на комисията за подробното представяне. Е, мисля, че сме на прав път. Тази седмица бях в Латвия и знам а, колко тежко засегнати са а, фермите. А, видях, че е поставено на карта съществуването на, а, на древните фермери. Много ясно посочихте какъв е проблема с дивите свине. А, а, искам да а, ви информирам, че в Бавария отстрелваме всяка година 60 и хиляди диви свине. Голяма е опасността поради тази причина за разпространяване на а, заболяването. А, е, не знам как а, в Балтийските държави се а, обезвреждат а, труповете. А, при нас в Германия труповете се изгарят при висока температура и високо налягане, така че вирусите е, биват е, унищожавани. Със сигурност човек, който е познал балтийските държави, знае, че не е лесно да се съберат труповете на заразените животни. Мисля, че няма да ни помогне в момента да правим предположения относно предполагаемите причини за разпространяване на болестта. Много ще се радвам, ако успеем да постигнем напредък, защото загрижеността у свинефермите е огромна. вие споменахте и а, хранителните отпадъци. Тяхната употреба отдавна е забранена в Германия. Би трябвало така да бъде навсякъде. Благодаря ви а, за това, че споменахте и болестта а, лъмпи. А, при нас в Южна Германия ние също сме много загрижени. Това е проблем. А, говедата умират и ако имаме вакцина, която помага. Искам да ви помоля да направите всичко, което е по силите, включително и да отделите средства, за да може вакцината колкото може по-бързо да се разпространи. Аз съм в много тесен контакт с нашите ветеринарно-медицински служби а, и знам, че те са готови да сътрудничат и да помагат в производството на такава вакцина. Нека да а, а, заделим средства, за да опазим здравето на нашите животни, както а, при тази, това ново заболяване, кожно лъмпи, така и при африканската чума по свинете. Благодаря ви. Господин Хойтем. Благодаря, благодаря ви за подробната презентация. Имам въпрос от името на колегата ми от Финландия – сега ще го прочета. Африканската чума по свинете е голям проблем за големите производители на свинско в Польша и Балтийските страни, Европейския съюз. Комисията положиха големи усилия в някои държави и членки са подложени на голям натиск. Няма достатъчно надежни данни за положението в Русия, е особено около Санкт-Петербург. Два въпроса. Първо, Въпросът е към Европейската комисия. Как можем да получим надежни е, данни за положението в Русия, Украина и Беларус? И второ, ограничаването на засегнатите райони. Как се компенсират загубите, претърпени от големите свинеферми, които се опразват? И аз имам един въпрос. Разбирам, че има преговори между Генерална дирекция Санте и руските власти – Споменахте и резултатите от разговорите в рамките на Световната търговска организация. Продължават ли тези преговори или спряха? Осигурява ли се е, износ от е, страни, които не са включени в руското ембарго? Благодаря, господин Агню. Аз мисля, че беше отлична презентацията, много съдържателна и много ви благодаря за нея. Имам един въпрос първо за симптоматиката. Има ли скрит период, в който не се проявяват симптомите след колко време се проявяват симптомите и колко а, време минава от проявата на симптомите до а, фаталния изход. В Великобритания а, няма много наброй диви свине, може би преди 40-50 години бяха, но има някои подивели свине, избягали от а, свинефермите, и се тревожа, че имаме и много големи стада, които се държат на открито. И а, при този начин на отглеждане а, опасността от контакт с дивите а, свине се увеличава. Сравнително лесно се контролира движението на домашните свине, а не толкова на дивите. Не си спомням добре как се а, казваше семейството птици, които се хранят с а, а, трупове. Те са а, лешояди, но а, може би има и други. Знаем как се развиваше птичия грип и се разпространяваше от а, други райони на света. Казахте какво е положението в, в Русия. Не съм не съгласен, не мога да знам, но ми се струва, че беше безотговорно да се забрани износа. Можете ли да ми обясните как точно стои положението с износа и санкциите? И накрая, вие казахте, че има противоречие в интересите, когато свиневъдът е същевременно и ловец. Мисля си, е, че така и с птицефермите е, има такъв конфликт при птицевъдите. Благодаря ви. Dziękuję. Pan poseł Wiegas. Muito obrigado. Eh, eu, portanto, eventualmente posso não ter apanhado, mas eh, gostava que. Може би не съм ви разбрал. Но не казахте нищо за Сърдиния и за Италия, където африканската чума по свинете също се разпространява. Там болестта ендемична ли е? А, какво е разпространението, знам, че на сърдиния болест е разпространена. Това е остров в сърцето на Европа. Още един въпрос. Дивите свине и техния контакт с домашните. В много страни има строго законодателство, което задължава да се поддържа а, предпазна зона, в която да не се допуска движение на домашните свине. А, предпазна и надзорна зона за да може да се ограничи контакта между домашните и дивите свина и да не се допуска заразяване. Това, което наблюдаваме на място в много държави, е, че тази разпоредба, това задължение не се спазва. А при огнищата на, на, на тази болест няма ли възможност да се инвестира в предпазни мерки а, в фермите, така че да се предотвратят контактите между болните диви животни и домашните животни. Сега относно рисковите зони. Какви са ограниченията? Животните, които излизат от кланниците, труповете, събират ли се Какви ограничения има по отношение на месото от тези животни, в случай в който има подозрение, че животните са, са болни, защото не става дума само за диви свине, за живите животни. Знам, че вируса а, а, живее а, и, и в месото, и в местните продукти. Знае ли се къде отиват тези продукти и какви са ограниченията за тях? И накрая. quais são as medidas de vigilância sanitária que depois são implementadas para garantir que, na sequência do repovoamento destas explorações em vazio sanitário, não haja recontaminação в рисковите райони какво, какво се прави, за да не се стигне до повторно за, за мазя. Класическата, относно класическата сума по свинете. В засегнатите държави съществува ли, разпространена ли е класическата чума? Нейните симптоми са подобни на африканската чума с тази разлика, че класическата чума протича много по-бързо. Двата вида заболявания са тежки, симптомите са подобни. Какви са плановете за изкореняването им? какво се прави по отношение на ваксините, не бива да спираме, имаме напредък на европейско равнище. Много често класическата и африканската чума по свинете се срещат заедно. Относно ембаргото, това дали, дали в него не трябва да участват и другите държави, които не са засегнати от африканската чума по свинете. Не трябва ли Европейския съюз е, да бъде разглеждан като едно цяло? Благодаря ви. Аз искам е, да най-сърдечно да благодаря за подробното е, изложение. Мисля, че много добре очертахте измерението и заплахата от а, това заболяване. В моята родина Полша ние срещаме големи затруднения. Засегнати са много райони, най-вече по границата. И за съжаление а това се отрази на цените на свинското в цялата страна. В момента те са много по-низки, отколкото в миналото и свиневъдите страдат вие изложихте изключително строги мерки, всички от които се прилагат. Тези мерки се прилагат не само за разените, но и за страшените райони в продължение на 3 години. Наскоро беше прият закон за застрашените, за рисковите райони. Хиляда и сто животни са засегнати. Те не са заразени, но трябваше, не бяха ам, заразени, но трябваше да бъдат е, убити и предоставени на благотворителни организации. Това, това са мерките за рисковите райони, които, а, в които болестта не е разпространена. Какво трябва да, да, да правим? Да плащаме всичко от джоба си или да се надяваме на европейски средства? Госпожа Мой. Е, Благодаря. Искам да ви поздравя за презентацията. Както а, каза и колегата преди мен, при а, нас а, в а, Италия отдавна а, няма а, регистрирани огнища, с изключение на Сардиния, откъдето съм в Сардиния, продължава да съществува проблема по а, свинете. Мисля, че и вие отбелязахте нещо мимоходом. Какви мерки предприема мерката, Европейската комисия. Още от 2013 година се предприемат мерки, но в всички случаи продължава да съществува този проблем. Искат се средства от европейските фондове, но те не са достатъчни за ограничаване на болестта. Това не е единственото. Зоопрофилактиката също изисква мерки. Министерството на здравеопазването трябва да ги приеме. И вече възникват други въпроси. Какви видове вакцини да бъдат използвани? как да бъдат прилагани от ветеринарните лекари. И затова може да се каже, че сме в една криза, от която страдат обикновените граждани, обикновените производители. Използвам случая да ви попитам. На 18 октомври беше на посещение работната група в Сардиния, която работи по въпросите на бдителността, използването на финансовите средства от Европейския съюз. Как ще бъдат използвани в района, беше въпрос, който се обсъди на тази среща. Искам да отправя към вас посланието, че трябва да бъдат добре използвани тези средства, които се предоставят от Европейския съюз в Сърдиния. Благодаря. Господин Лазон, благодаря, господин председател. Аз също мисля, че изложението на комисията беше много интересно, вдъхновяващо даже. Както и господин Агню каза, темата е много обезпокоителна и за земеделските стопани, и за нашите приятели ловците. Интересуваме какви са проявленията на това заболяване – сред глиганите. Вие казахте, че тя може да протече много бързо. Интересуваме дали може да се прехвърли към лисиците, например, както трихинелозата. Nie ma więcej zgłoszeń, nie widzę. Jeśli by był Pan łaskaw odnieść się jeszcze do spraw stanu. Może by. Ma... Може би сега да вземете на кратко отношение за дивите свине. Какво е положението? Какво е положението с дивите свине? Това може би е въпрос, който не е пряко свързан с темата. Често се нарушават нормите, които се прилагат към отглеждането на животните. И проблема за дивите свине има значение за свинефермите. Моля ви да поясните и този въпрос. Thank you very much again, and, and thank you for the very esteemed... Благодаря, благодаря ви. Е, много е, вдъхновяващи са въпросите. Очевидно, мнозина от вас са запознати с ветеринарната тематика и от това съм особено щастлив. Ще се опитам да отговоря по реда на задаване на въпросите, дано да успея на, да отговоря на всички. Предизвикателството е голямо. в някои случаи ще групирам въпросите, за да дам по-последователен отговор. Първо ще започна с дивите свине, отстрелването на женските екземпляри. Използваме двата основни инструмента. Първо, стимули. За да дадем стимул на ловците да отстрелват женски екземпляри, ние плащаме. И то плащаме с пари на Европейския съюз. И сме много щедри. На всеки ловец, който носи трупът на отстрелян женски екземпляр и доставен до пункт, който е събирателен пункт за обезвреждане на животните, 75% от стойността на тази операция се плаща от европейските фондове. Тоест, овците получават стимули. И провеждаме също така и информационни кампании за ловците. 75% от тези кампании се финансират от бюджета на Европейския съюз. лесничеите и органите за опазване на околната среда също са информиране кои дейности са забранени, какво може и не може да се прави от ловците. Храненето на дивите свине за увеличаване на популацията е забранено по закон. Така поне от страна на дивите свине сме се погрижили. Не се предава от мухи или от лисици заболяването, също и от лешояди, за които вие питате. Те са от семейство некрофаги, трупоядни – 70-те и 80-те години е, в Иберийския полуостров е, имаше е, епидемия, но много добре знаем какво стана в Польша през лятото. В резултат на действията на престъпник, заловен от полицията. Той продаваше заразени прасенца в район, който до тогава беше чист. Боя се, че това може да се случи и а, през границата, защото а, той а, е, работеше в един кри... граничен район, Човешкият фактор никога не е за подценяване. Това добре го знаем във ветеринарния сектор. Как е, сътрудничим с руснаците? Признавам, че участвам в е, диалога с тях. Рязко се подобри положението. Когато а, започнахме а, да водим разговори, вече под егидата на международни организации, на Световната организация по здравеопазване на животните и ФАО. Видяхте в северна Русия, близо а, до Финландия, има група огнища. известно ни е положението. Знаем какви са слабостите в руската система. Те не са толкова добри, колкото сме ние. Но поне ни казват истината. С Беларус положението е различно. Беларус отрича изобщо, че има заболяване, въпреки че от 2013 година имаме ветеринарни данни. Те твърдят, че а, заболяването не съществува при тях и ние сме заплаха за тях. И те казват, а, проблема си е ваш, решавайте си го, нали? Добре, видяхте картата, това е нелепо. Много трудно е да се сътрудничи с партньор, който изобщо не е прозрачен. Въздържах се да говоря за ваксини в своята презентация. Само а, мимоходом отбелязах, че търс, търсим нови средства за борба с болестта. Не искам а, да говоря изобщо за ваксини, защото не само, че не сме обявили а, обществена а, поръчка, ние нямаме кандидати, няма желащи да разработват а, такова средство, което да бъде пуснато на пазара през следващите години. И то следващите много години. Трябва да се научим да се борим с болестта без вакцина. Ако има шанс да се разработи вакцина и да се пусне на пазара, веднага ще е, включим в инструментариума и ваксините. За нодуларния дерматит прилагаме вакцина, защото такава вакцина е на лице. Но а, не става дума за качествена или нискокачествена вакцина. Просто няма вакцина за АЧС. И за това по този път, кога и дали ще се преборим с болестта, не знам. Тревожно е положението. Когато човек погледне от Брюксел, изглежда, че всичко е под контрол, че територията е малка, но по места не е така. За обезвреждането на труповете имаме разработена методика в Централна Европа във връзка с класическата чума по свинете, така че ние разполагаме с ноу-хау. Ние разполагаме с средствата за термично унищожаване на труповете, за да бъдат унищожени и вирусите. Финансираме безопасни методи за обезвреждане на труповете в страните, които са засегнати от болестта. Съвсем конкретни въпроси от Финландия, от как да получим по- надежни данни. Ами като се срещаме с тях, като разговаряме с тях, като ги подтикваме, като ги финансираме, като правим всичко възможно, всичко за което се сетите. В случая с Русия, аз настоявам те да ни дават всички данни, с които разполагат. И трябва да ви кажа, че техните данни не са изчерпателни, защото те като че ли нямат намерение да събират изчерпателни данни, а и нямат такива средства. Силната ми а, позиция в в преговорите е, е това, че не водим съдебни бела, дела. Защото не можеш да преговаряш с а, партньор, когато в същото време съдиш в съдебна процедура. Ние с тях поне не се съдим. А, дали ще успеем с преговорите на различно ниво, не мога да кажа това е над моето равнище. Колко време трябва да останат опразнени фермите след опразването им? Няколко седмици след дезинфекцията се прави тест и след това се внасят в фермата малки е, прасенца и се следи дали те ще се заразят. Така беше в Иберийския полуостров 70-те години. Е, полуостровът беше разделен на две части заразена и незаразена. И прилагахме е, най-прости мерки. Биосигурност. И максимално разделяне между свинефермите и дивите свине с огради, там където е възможно, с отговорно поведение и при необходимост с прилагане на санкции. Тук а, ръководството на дирекцията много държи да кажа, че ние прилагаме принципа на субсидиарност и обособяването на територии според разпространението на заразата. В някои острови Обединеното кралство а, има късмет, че няма такава голяма популация на диви свине, защото Германия, Люксембург, други страни имах голяма популация и те пострадаха много и от е, класическата чума на свинете, която също засяга дивите е, свине. От гледна е, точка на ветеринарната медицина, аз не бих увеличавал популацията диви свине, защото тя създава само главоболие. Сардиния. Да, на картите видяхте точките, които посочват огнища. Но не ми се искаше е, да замъглявам и разводнявам проблема. В северо-источна е, Европа с е, заразата, която идва от изток, от една страна и Сърдиния. Там има силен социален компонент, който трябва да се реши на местно равнище с социални инструменти. Не се прилагат основни правила в тази част на Европа. И както много добре знаете, полагат се усилия. Има комисариат, има регулаторен орган, е, има изградена иерархия. Полицията, бреговата охрана обединяват усилия за да решат проблема. Но проблемът е човешкото поведение. А то е най-голямото предизвикателство. Затова а, не говорих за Сърдиния, така или иначе в Сардиния проблемът е ограничен до територията на Сардиния. В момента ръководителя на звеното ни е в Сърдиния, за да види как може да помогне. Там, както казах, има социален компонент и това и морковито ягата действат там. От а, а, фондовете за развитие на селските райони се предоставят средства, също от целевите фондове за борба с заболяванията. Полицията обаче е ангажирана в прилагането на мерките. Кметовете също. За да може най-сетне да спазят закона. И то имам предвид италианския закон. И европейското законодателство. Да се направи разграничение, диференцирана диагноза между африканската и класическата чума по свинете изисква специализирани ветеринарни познания, но бързината на разпространение на класическата чума е по-голяма в сравнение с африканската чума. От друга страна, класическата чума по свинете – е епидемия, която а, не е а, толкова остро заразна и а, не води до такъв мор по животните. Около 3 четвърти а, от стадото, а, което е пострадало а, от а, класическата а, чума, може да оцелее, не е така с африканската а, чума на свинете. А, имаме добра вакцина за класическата чума, нямаме никаква за африканската. Инкубационният период е кратък, бурно се проявяват симптомите, висока температура, апатия, безапетитие – В добре организираните е, свинеферми има отделни постройки, в които веднага се отделят заразените животни. Инкубационният период е не повече от една седмица. за големите свинеферми предизвикателството е голямо, но болестта не е нещо ново, тя е позната. Тя е добре описана в литературата и е, законодателството е много уместно. Aha, the, the, the impact on prices, the incentives, the sustainability and the financial... и а, е, можем да постигнем въздействие, ако комбинираме стимулите с финансова помощ и с устойчиви мерки. Европейския съюз не пести средства за подпомагане, когато трябва да се борим с заболяванията. Това е подхода на комисията. Ветеринарните мерки, всички, които изброих, се, използ... се прилагат при необходимост. Не до определена стойност, не до е разполагаемите средства, ние плащаме на фермите, които са засегнати, тези ферми, които търпят економически загуби от изтребването на животните или на цели стада, влагаме средства за опазване и на от популацията диви свине, плащаме на ловците, които носят трупове на женски екземпляри, както казах. Използването на други фондове за компенсиране на пазарните цени следва малко по-различна процедура в Европейския съюз. Тази процедура се задейства в зависимост от пазарните фактори, не от епизоотичната обстановка, а от економически, пазарни фактори. Не мога на изуст да ви кажа какви са праговете на цените, при които се намесват мерките. Надявам се, че отговорих на всички въпроси, дано не съм пропуснал някой. Ето, тук ми посочват. Да, при дивите е, е, свине проявявали се симптоматиката. Ние друго, освен труповете, не намираме. При при болните животни обаче наблюдаваме повишена частота на ПТП, защото болните животни започват да се движат хаотично, по-често излизат по шосетата и по-често стават жертви на пътно-транспортни происшествия. Ако в един район се засилят ПТП-тата с диви свине, със сигурност там има зараза, защото те не са самоубийци по природа. Благодаря. Не видя, не видя от пани панов. Не виждам повече желаящи да се изкажат от колегите. Още веднъж много ви благодаря. И от името на депутатите, те вече многократно ви благодариха. А, може би успяхте да ме успокоите до известна степен, защото аз смятах, че е, логистично сме малко по-слабо подготвени за една такава голяма епидемия. И хубаво беше да, че поговорихме. Господин Еньо поиска още веднъж думата. Аз попитах за Русия и забраната за износ. Може ли да поясните това, което попитах? Well, at, at this point, Аз а, а, просто описах какви са фактите, се заложих на сигурно в моя слайд. Мой. За момента на този етап а, на спора а, а, Русия може да обжалва доклада който е много благосклонен към позицията на Европейския съюз. Ако беше футбол, резултата ще, ще бъде 6 на 1. А, а Европейският съюз а, спечели а, първото полувреме. Аз не съм а, юрист и следя споро гледната точка на а, а, ветеринар. Фактите, изложени пред а, Световната търговска организация в Женева, са такива, каквито ги показах а, и аз. Продължаваме да следим. Благодаря ви. С това изчерпихме дневния ред. Благодаря на всички за участието. Следващото заседание ще бъде на 7 и 8 ноември. Желая на всички приятно пътуване към дома. Закривам заседанието. Now I'm going to my office and I look, uh, look at the Polish news, yeah? Worldwide, apparently. Thank you.